Uh, Уважаеми колеги, започваме с гласуването. В началото ще направим пробно гласуване. Пробно гласуване, моля гласувайте. Служете картите си за гласуване в машините и гласувайте. Използвайте бутоните. 20 seconds more, I understand. Още 20 секунди. I close the vote. Прекратете гласуването. Чудесно. Dear friends. И така. Десета точка от дневния ред. Рамка за етикетиране на енергийната ефективност. Правило 69F. Дари от Тамбурано е докладчик. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Гласуваме по временното споразумение, което е постигнато по време на триалог правило 69F. Прекратете гласуването. Добър резултат. Благодаря. Одобрихме този доклад за резултатите от триалога. Преминаваме към 11-та точка. Проекто доклад за регламент на парламента и съвета който променя регламент, свързан с насърчаване на свързаността с интернет в местните общности. Карло Сориньо е докладчик. 19-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 12. За. Против? Въздържали се? Приема се. 95. За. Против? Въздържали се? Отхвърля се. Транспорт 16 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 97 за. Против. Въздържали се. Приема се. 98 за. Против. Въздържали се. Приема се. 99 за. Против. Въздържали се. Приема се. Бюджет 13 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Транспорт 17 за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 против, въздържали се, приема се 57 за, против. Нека да проверим. 57. Проверка. Проверка по 57. Един от НП в повече има. Вече всичко е наред. Благодаря. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 58 и бюджет 6. Те са идентични за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. Реджи 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 7 и 61 за, против. Нека да проверим. Двете изменения заедно. I close the vote. Край на гласуването. Приема се. Моля, вдигайте добре ръка. Изменение 63 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 64. Две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Проверка. Втора част. And I close the vote. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. Реджи 9. За. Против. Въздържали се. Приема се. Транспорт 8. За. Против. Електронна проверка по транспорт 8. I close the vote. Край на гласуването. Приема се. Не. Мадам Тоя. Госпожа Тоя не си носи картата. Разбирам. Значи се отхвърля, тъй като няма мнозинство. Amendment 9. 9. За против, въздържали се, приема се. Шести компромис за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. 79-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. 80-то изменение за, против, 80. 80-то изменение. Отново. За, против, въздържали се, отхвърля се. Транспорт 10. За, против, въздържали се, отхвърля се. Реджи 13. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 9. За, против, въздържали се, приема се. 93. За, против, въздържали се, приема се. Бюджет 11 за, против, въздържали се, приема се. 94, транспорт 14, заедно за, против, въздържали се, отхвърля се, транспорт 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. И накрая, заключително гласуване по електронен път, по целия доклад с измененията, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Гласуване, за да започнат междуинституционални преговори, електронно гласуване. Заповядайте, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с ясно мнозинство. Много благодаря. Поздравления на докладчика и на всички докладчици в Сянка и на целия, цялата ни комисия. Цифровизация на европейската промишленост, 12-та точка от дневния ред. Докладчик е господин Бути Кофер. 67 и 68 заедно. За. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. 70 за. Против. Въздържали се. 71 за. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. Компромис 9 за. Против. Въздържали се. Приема се. 75 за против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 10 за, против, въздържали се, приема с 81 за, против, въздържали се, отхвърля с 83 за, против. Нека да направим електронна проверка. 83. Край на гласуването. Приема се. 84 за, против, същото мнозинство и се приема. Yes, 84. Проверка по 84. Проверка 84. Край на гласуването. Край на гласуването. Okay. 11. 11 компромис за, против, въздържали се, приема се допълнение към компромис 11, т.е. допълнение 1 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Edition 1 to compromise. Първо, първо допълнение към 11 ти компромис. Край на гласуването. Отхвърля се. Edition 2. Uh, Второ допълнение към компромис 11 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Е, Второ допълнение към компромис 11 гласувайте. Accepted. Accepted okay. Приема се. 12 компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 13. За. Против. Въздържали се. Приема се. 99. За. Против. Електронна проверка по 99. Край на гласуването. Отхвърля се. 100. За. Против. Въздържали се. Приема се. 101. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 103. За. Против. Въздържали се. Електронна проверка по 103. The... Край на гласуването. Приема се. 106 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 105 за. Против. Въздържали се. Приема се. 104 за. Против. Въздър... Електронна проверка по 104. Край на гласуването. Приема се. 109 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 108 за. Против. Електронна проверка по 108. Край на гласуването. Отхвърля се. 107 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 110 за. Против. Въздържали се. Приема се. 115 за против, въздържали се, приема се 116 за, против, въздържали се, приема се компромис 14 за, против, въздържали се, приема се. Допълнение 1 към компромис 14 за, против, електронна проверка. Първо допълнение към 14 компромис. Край на гласуването. Отхвърля се. Второ допълнение към компромис 14 за. Против. Електронна проверка и тук. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 15 за. Против. Въздържали се. Приема се. 141 за. Против. Въздържали се. Електронна проверка по 141.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 въздържали се, приема се. Промис 18 за, против, въздържали се, приема се. Допълнение към компромис 18 за, против, електронна проверка по допълнението. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 19 за, против, въздържали се, приема се. 187 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 20 за, за, против, въздържали се, приема се. Компромис 21 за, против, въздържали се, приема се. 206 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 22 за, против, въздържали се, приема се. Допълнение 1 към компромис 22 за, против, проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. Допълнение 2 към компромис 22. За. Против. Въздържали се. Приема се. Отхвърля се. Отхвърля се, извинете. Ясно е, че се отхвърли. Извинете. Разбира се. Но ще проверим. Допълнение 2 към компромис 22. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 23 за. Против. Въздържали се. Приема се. Допълнение към компромис 23 за. Против. Отхвърля се. Да, ще го проверя. Компромис 23. Допълнение всъщност към него. Край на гласуването. Приема се. Извинявайте. Моя грешка. Благодаря ви, че ме насърчихте да проверя. 223 за, против, въздържали се. Електронна проверка. Моля хубаво вдигайте ръка, защото не виждам ясно как гласувате. Край на гласуването. Отхвърля се. 224 за. Против, въздържали се, приема се. 229 за. Против, въздържали се, приема се. Компромис 24. За. Против. Въздържали се. Приема се. Допълнение към компромис 24. За. Против. Електронна проверка. Тъй като не беше много ясно. Допълнението към 24 компромис. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 25. За. Против. Въздържали се. Приема се. Допълнение към компромис 25. За против, както винаги ще проверим, защото не е ясно. Край на гласуването. Отхвърля се този път. Компромис 26 за. Против, въздържали се, приема се. Компромис 27 за. Против, приема се. 241 за. Против, отхвърля се. Компромис 28 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 29 за. Против. Въздържали се. Приема се. 269 за. Против. Нека да направим електронна проверка по 269. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 270 за против, въздържали се, електронна проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. 271 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 272 за. Против. Въздържали се. Електронна проверка по 272. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 273 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 274 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 275 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 30 за. Против. Въздържали се. Приема се. Имко 13 за. Против. Не е ясно проверка. Имко 13. Проверка. Край на гласуването. Приема се. 284 за, против, въздържали се, приема се. 286 за, против, въздържали се, отхвърля се. 31 за, против, въздържали се, приема се. Допълнение към 31 за, против. Нека да направим проверка. Допълнение към 31 компромис. Край на гласуването. Отхвърля се. 297 за. Против. Електронна проверка. 297. Край на гласуването. Отхвърля се. 32 за. Против. Въздържали се. Приема се. 327 за против, електронна проверка. Моля, проверете. 327. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Компромис 33 за. Против. Въздържали се. Приема се. 325 за. Против. Проверка. I close the vote. Край на гласуването. Приема се. 3, 2, 1. 9, извинете. За. Да. Нека да го проверим електронно. Край на гласуването. Приема се. 331 за. Против. задържали се. Отхвърля се. 332 за против, въздържали се, приема се. Транспорт 1 за, против, въздържали се, приема се. Транспорт 2 за, против, въздържали се, приема се. Транспорт 3 за, против, въздържали се, приема се. Транспорт 4 за, против, въздържали се, приема се. Транспорт 7 за, против, въздържали се, приема се. Транспорт 9 за, против, въздържали се, приема се. Транспорт 10 за, против, въздържали се, приема се. Employment 2 за, против, Въздържали се? Нека да го проверим електронно. Гласуваме Employment 2. Край на гласуването. Отхвърля се. 10 за, против. Нека да го проверим електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. Employment 12 за, против. Въздържали се. Приема се. 21 за, Против. Отхвърля се. 23 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Employment 26 за. Против. Въздържали се. Приема се. 2. Employment 27 за. Нека да го проверим електронно. Проверяваме електронно 27 изменение на Комисията по заедостта. Край на гласуването. Отхвърля се. Култура 8. За, против, въздържали се, приема се. Култура 11. За, против, въздържали се, приема се. Култура 12. За, против, въздържали се. Нека да го проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Култура 13. За, против. Нека да го проверим. Моля, гласувайте. Отхвърля се. Култура 16 за, против, въздържали се, приема се. Имко 6 за, против, въз... нека да го проверим. Гласуваме имко 6. Край на гласуването, отхвърля се. Имко 10 за, против, въздържали се, приема се. 12 за, против. Нека да го проверим електронно. Гласуваме електронно имко 12. Край на гласуването. А, имко 18 за, против. Още веднъж. Имко 18. Проверяваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 1 за, против, въздържали се.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 против, въздържали се, приема се. Добавка към компромис 7 за, против. Нека да го проверим. Допълнението към компромис 7. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. 48 изменения за, против. Въздържали се, отхвърля се. Компромис 8 за, против. Въздържали се, приема се. 58 за, против, въздържали се, отхвърля се. Транспорт А, за, против, въздържали се, приема се. Транспорт Е, за, против, въздържали се, приема се. Employment Б, за, против. Нека да го проверим. А, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение едно, За. Против. Нека да го проверим. Изменение 1. Край на гласуването. Приема се. 2. За. Против. Нека да го проверим. Гласувайте електронно, моля. Край на гласуването. Приема се. Три За. Против. Нека да го проверим. Моля, гласувайте електронно изменение 3. Край на гласуването. Отхвърля се този път. 4. За. Против. Въздържали се. Нека да го проверим. Четвърто изменение. Проверяваме четвърто. Край на гласуването. Приема се. Изменение 5. За. Против. Нека да го проверим електронно. Съжалявам. Но е невъзможно, невъзможно да преценя. А, край на гласуването по изменение 5. Приема се. Изменение 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 7. За. Против. Въздържали се. Нека да го а, проверим. Моля, гласувайте. И край на гласуването. Приема се. А, Крайно гласуване. Моля, гласувайте електронно. Благодаря ви. Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Поздравления за докладчика. Имам въпрос относно гласуването. Какво е правното основание за допълнението към компромисите? Компромисът е единственото място, където имаме нова формулировка. Ако имаме компромис, а, значи то обединява измененията. е какво е това допълнение към компромиса? Това е а, много типичен подход за нашата комисия. Каква изненада! Вижте, ако гласуваме заедно с ИМКО, това е предложението за цифровият, единия цифров пазар. Там се правят такива добавки, защото това е предложение на ИМКО. Да. Ако мога да допълня, тук няма автор, нито пък има политическа група. Кой е предложил това предложение? И на второ място, ако аз гласувам за един компромис, трябва да знам как изглежда той. На всички други комисии е, това нещо се гласува предварително, като допълнителна забележка. Сега аз не мога да направя, не мога да разбера какво да правя. Това не е правилно, процедурно от гледна точка на правилата не е правилно. Mr. Bütikofer, rapporteur, wants to become. Uh, Mr. Rapporteur, okay, okay. Колеги, да. Решихме да предприемем такава процедура заедно с ИМКО, защото беше много типично за тях. Прави се, че не е типично за нашата комисия. Но с ИМКО имаме доста проблеми за докладчиците и затова решихме да имаме а, такава добавка. Ако е проблем, разбира се, няма да работим така за в бъдеще. Имаме обаче и друго сътрудничество с Имко по друга тема, така че е много важно за нас да знаем а, дали можем да имаме добавка към а, някой компромис. С Имко сме се споразумяли. Господин Бутикофер. Господин председател, колеги, процедурата беше приета от всички присъстващи е, от двамата, от всички присъстващи в е, двете заседания на докладчиците. Единствената група, която не присъства тогава е ЕНФ, е, но иначе всички се споразумяха за процедурата по някои от компромисните изменения имаме споразумения между 5 и повече групи. Докато за допълненията имаме за по-малък брой от групите. Споразумението беше на лице и ако ако трябва да видите а, процедурата, това не е всъщност някакъв номер, с който ви подлъгваме. Просто а, така сме решили да е процедурата. И а, целият допълнителен текст беше всъщност предложен от а, поне три групи, присъстващи на заседанието на докладчите Сянка колеги и приятели. Ами нека да предложим нещо, казва председателя, важно за бъдеще. Нашите координатори ще трябва да дискутират въпроса след като има съгласуване с политическите групи. В момента е много трудно да, тук да водим една дискусия и да решаваме, защото някои колеги ще кажат, а това е стандартна процедура, други ще кажат, не е стандартна процедура. Разбирам, че най-добре ще бъде да го оставим за заседание на координаторите. На този етап обаче повече не можем да променяме тази процедура тук, защото вече сме гласували. И ако а, така са го решили докладчиците в сянка и докладчиците, така ще направим. Така че Ако искате да дискутираме, оставам отворен. Госпожа Тоя и после господин Турмес. Един след друг. Моля ви, чакайте си реда. Благодаря. Смятам, че е, казаното от докладчика беше полезно. Просто исках да кажа, че тази процедура е, беше решена съвместно. Хората, които участваха в трилога, е, както и а, докладчиците Сянка знаят много добре. Е, всеки път има предвидени и точки. И а, когато изготвяме компромис, групите можеха да поискат добавка, допълнение. И а, докладчика е прав, с тези допълнения успяваме да попълним всички нюанси Господин Тюрмес сега. А, вижте, трябва да наистина да разискваме това на следващото заседание на координаторите. По останалото мога да кажа, че а, има мнозинство. Докладът е много консенсуален. И няма сега тук да а, се спираме и да задълбаваме в дребен институционален въпрос. Господин Каринч. Аз съм координатор и ще се радвам да го обсъдим на ниво координатори, но тук говорим за процедурен въпрос. Смятам, че това е чисто законен въпрос. Какъв е характер на този компромис? Едва ли не а, имаме нов текст въз основа на съществуващи изменения. А, ние тези изменения сме ги гласували в компромис като добавка. Ако обаче има добавка към компромиса, това вече е друг компромис. И този нов компромис има много неясен статус, кой а, вече публикува компромиса. И може да се получи така, че някой човек а, да гласува за даден компромис, защото счита, че е добър, но не е взел предвид и не го е видял с добавката. И а, знаем как могат да се завъртят нещата тук. И ще бъде добре да видим дали можем да имаме а, такава процедура за в бъдеще. Ще го решим на заседанието на координаторите. Господин председател, искам да потвърдя докладчикът, координаторите и докладчиците в сянка не могат да променят правилата. Просто защото имаме зелен докладчик, който иска да прокара някои неща с лявото мнозинство. Сега, не, това не е компромисът, по който гласуваме. Господин председател, вие вече две години председателствате, не мога да си представя, че ще приемете една такава процедура, която всъщност нарушава правилата. Това не бива да се повтаря и трябва да говорим с Симко това просто да не се повтаря. Благодаря. Госпожа Ниблер и после госпожа Якаем. Госпожа Ниблер. Да, аз също ще бъда кратка. Искам да подкрепя колегите. Наистина това е правило, което е, е залегнало в е, правилата. Е, аз също съм била председателка на тази комисия. Аз не познавам такова, такава, так, такава една процедура. Затова искам да ви помоля, господин председател, да уточните нещата и то на фона на, прави... на правилника и да ни осведомите следващия път, на следващото заседание, какъв е резултата. Моля, уточнете нещата, за да няма подобни дискусии повече. Благодаря. Микрофон за оратора. Представете си, е, ако продължим с тази практика и това стане стандартно законодателство. Не можем да имаме подобна несигурност. Дори когато става въпрос само за един инициативен доклад, а, всичко трябва да е ясно. Не можем да продължим така. Не знам как, как правят имко, но за нас, за итре, никога не сме процедирали така. Нека да помислим за законодателната страна. <clears throat> колеги, приятели, както ви казах, ще разискваме за това на заседание на координаторите. Това е моя отговорност. Вие сте абсолютно прави. Нека да ви кажа обаче, че правилата вътрешните правила във всички комисии са малко различни. Не всичко е а, абсолютно ясно. Например, за надаването така да се каже, то е отворено между комисиите. Правилата се променят. Промениха се и при нас преди около година. Така че много е важно а, цялото законодателство да бъде ясно, но да бъде изчетено. Някои колеги ще кажат, ама аз ще ви дам пример. Мога да ви гарантирам, че не бих променял така лесно правилата, ако не е имало такива практики преди. Но е имало такива случаи преди и ще мога да ви дам и примери. Така че, нека да приключим дискусията, защото е абсолютно необходимо да решим за бъдеще. Съгласен съм с вас. И а, може би до някъде заради им, ако имаме такива промени, те настояха. Но можем да се обърнем към тях и да кажем никога вече. Господин Бутикофер, и после продължаваме. Господин председател, сега нещата могат да бъдат разглеждани така и така. Ние защо го направихме? Имаше консенсус просто. И никой от нас на заседанието на докладчиците в Сянка, никой от нас нямаше чувството, че се нарушават правилата. Това е първото. Второто, което искам да кажа. Господин Ланген е мой приятел. Той обаче се изказа против мен, каза, тъй като имало зелен докладчик, за това угъваме е, правилата сега и ги нарушавам. Това не е така. Не, не е, казва господин Ланген. Аз имах предвид господин Мартан. Благодаря, колеги. Да. Много, много шум има тук. Нека да продължим за следващото гласуване. мога да ви гарантирам, че правилата не са достатъчно ясни. няма да бъде нужно тук да го да разискаме. Господин Марта, аз се питам на какво играем. Защо всъщност чакахме края на гласуването, за да повдигнем проблема? Дебата ще бъде разгледан при координаторите, т.е. ние, депутатите, гласувахме за нищо. Това ли? Така ли да го разбирам? Вижте, нека да бъдем наясно. Ако искаме яснота, ако има някакви различни оценки по гласуването, ами трябваше да ни бъде представено всичко това преди гласуването. Колеги, край на гласуването, край и на дискусията. 15 минути вече дискутираме. А сега пристъпваме към следващото гласуване. Всичко е прието така, както го гласувахме. Няма възможност за повече промени. И сега цифровизирането на европейската индустрия е прието така, както го гласувахме. А сега Пристъпваме към следващата точка. Проект установище. Финансови правила, приложими към общия бюджет на Европейския съюз и промяна на регламент на парламента и съвета. Да, много цифри. Много цифри. започваме с изменение 8. Изменение 8. А, за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 Изменение 2. Сега трябва да го проверим електронно. Моля, гласувайте. Гласуваме второ изменение. Мисля, че имаше мнозинство. Сега ще видим. Разбира се. <laughs> Разбира се, че има мнозинство. Моля ви, вдигайте ръце. Изменение 3 и 13 за. Против. Въздържали се. Приема се 4 за. Против. Въздържали се. Сега вече трябва да го проверим. Изменение четвърто гласуваме. Край на гласуването. Приема се. Пето. За. Против. Въздържали се. Приема се. Шесто. За. Против. Въздържали се. Приема се. 15. За. Против. Приема се. 7 за. Против. Въздържали се. Приема се. 16 за против, въздържали се, приема се. Крайно гласуване, е, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Поздравления за докладчика. Следващия доклад. Next report. Следващия доклад. А, извинявайте, моя беше грешката. Поздравление за докладчика. I'm Speedy Gonzalez, I understand. Okay, good. Поздравления за мен. Да. Господин Михал Бони е докладчикът за поколението, пето поколение, технология и така, че 45 за, против, въздържали се, прието е, прието. 46 за, против, въздържали се, прието. 47 за, против, въздържали се, прието. 48 за, против, въздържали се, прието. Компромис 4 за, против, прието. 61 за, против. Нека проверим. 61. Край на гласуването прието е тъй като мнозинството е голямо. Добре, може би трябва малко да позабавя. Трябва обаче да имаме време да вдигате ръце. 32, 62 е, за, против, прието. 64 за, против, въздържали се, прието. Компромис 5 за, против, въздържали се, прието. 69 за, против, въздържали се, прието. Компромис 6 за, против, въздържали се, прието. Компромис 7 за, против, въздържали се, прието. 81 за, против, въздържали се, прието. 82 за, против, въздържали се, прието. Компромис 8 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 9 за, против, въздържали се, прието. 103 за, против, въздържали се, прието. 104 за, против, въздържали се, прието. 105 за, против, въздържали се, прието. 106 за, против, въздържали се, прието. 107 за, против, въздържали се, прието. 108 за, против, въздържали се, прието. 109 за, против, въздържали се, прието. Компромис 10 за, против, въздържали се, прието. 119 за, против, въздържали се, прието. 120 за, против, въздържали се, прието. 121 за, против, въздържали се, прието. 122 за, против, въздържали се, отхвърлено. 123 за, против, въздържали се, прието. 124 за, против, въздържали се, прието. Компромис 11 за, против, въздържали се, прието. 134 за, против, въздържали се, прието 135 за, против, въздържали се. Нека проверим, моля, проверяваме 135. Край на гласуването. Прието е. 136 за, против, въздържали се. Нека проверим, моля. 136. 136 and the close the vote. Rejected. Is rejected. Отхвърляме. 137 за. Против. Въздържали се. Прието. 138 за. Против. Въздържали се. Прието. Компромис 12 за. Против. Въздържали се. Прието. Компромис 13 за. Против. Въздържали се. Прието. 150 за. Против. Въздържали се. Прието. 151 за против, прието. 152 за, против, въздържали се, прието. 153 за, против, въздържали се. Отхвърлено е 154 за, против, въздържали се, отхвърлено 155 за, против. Нека проверим. Проверка на 155. Край на гласуването. Отхвърлено. 156 за, против, въздържали се, прието. 157 за, против, въздържали се, прието. Компромис 14 за, против, въздържали се, прието. Компромис 15 за, против, въздържали се, прието. 175 за, против, нека проверим. Проверка на 175. Отхвърлено. Компромис 16 за, против, въздържали се, прието. 183 за, против, въздържали се, прието. 186 за, против, въздържали се, прието. 187 за, против, въздържали се, прието. 189 за, против. Проверка, моля. Проверка на 189. 89. I close the vote. Rejected. Is rejected. Отхвърлено е. Компромис 17 за, против, въздържали се, прието. 194 за, против, въздържали се. Нека проверим, моля. Проверка на 194. Край на гласуването. Отхвърлено е. Компромис 18 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 19 за, против, въздържали се, прието. Компромис 20 за, против, въздържали се, прието. 121 за, против, въздържали се, прието. Двести за, против, въздържали се, прието. Компромис 22 за, против, въздържали се, прието. 225 за, против, въздържали се, отхвърлено. 226 за, против, нека проверим проверка на 226. Край на гласуването. Отхвърлено е. 227 за, против. Нека проверим. Проверка на 227. Край на гласуването. Отхвърлено е. 229 за. Против. Проверка, моля. Проверка на 229. Край на гласуването. Отхвърлено е. 230 за. Против. Въздържали се. <coughs> Отхвърлено 230 за, против. Проверка на 230. And I close the vote. Rejected. Compromise 24 in favor. Компромис 24 за, против, въздържали се. Прието. Компромис 25 за, против, въздържали се. Прието. Компромис 26 за, против, прието. 248 за, против, въздържали се, прието. Компромис 27 за, против, въздържали се, прието. Култура 1 за, против, въздържали се, прието. Култура 8 за, ос, против, прието. Култ 10 за, против, прието. Култ 14 за, против, въздържали се, Прието. Имко 11 за. Против. Въздържали се. Прието. Имко 30 за. Против. Въздържали се. Прието. Реджей 11 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Транс 20 за. Против. Въздържали се. Прието. Тран 21 за. Против. Въздържали се. Прието. 25 за. Против въздържали се, прието. 27 за, против, въздържали се, прието. Компромис 1 за, против, въздържали се, прието. 13 за, против, въздържали се, прието. 14 за, против, въздържали се, прието. 15 за, против, въздържали се. Нека проверим, моля. We check 15. And I close the vote. Край на гласуването. Прието е. 16 за. Против. Въздържали се. Прието. 18 за. Против. Прието е. Нека проверим. Не е ясно. Проверка. Проверка на 18. 18. I close the vote. It's rejected. Отхвърлено 19. За, против. Въздържали се. Нека проверим. Проверка на 19. I close the vote. Край на гласуване. Отхвърлено. 20 за. Против. Въздържали се. Прието. 21 е. за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 22 за против, въздържали се, прието, 25 за, против, въздържали се, прието, компромис 2 за, против, въздържали се, прието, компромис 3 за, против, въздържали се, прието. 42 за, против, въздържали се, прието, 43 за, против, въздържали се, прието, изменение 1 за, против, въздържали се, прието. Второ за, против, въздържали се, прието. Трето за, против, въздържали се, отхвърлено. Четвърто за, против, въздържали се, прието. Пето за, против, въздържали се, прието. Шесто за, против, въздържали се. Нека проверим. Проверка на шесто. And I close the vote. Край на гласуването. Отхвърлено. И така, крайно гласуване. Гласуваме електронно, моля. Моля, гласувайте за целия, по целия доклад. Край на гласуването. Множество. Поздравление за докладчика. Благодаря ви. И с това приключваме гласуването. Well, uh, I've got some responsibility. И така, колеги, аз имам определени е, отговорности в рамките на преговорите по гъста. За това ще ви напусна. Ще продължите последващите точки под председателството на нашия заместник-председател господин Хенкел. Sharing of our committee. So thank you very much for your agreement. You can take this, this place, maybe would be better. Well, that's okay. Thank you. Uh... Господин Хенкел, благодаря. Благодаря, Спиди Гонсалес. Благодаря, това е голяма чест за мен. Сега Спайдермен поема. Искам да ви напомня, че стратегията за космоса трябва да подготви нещата за политиката на Съюза за космоса за няколко години напред. Това е много важна политика. Нашата комисия проведе публично изслушване по стратегията на 10 ноември миналата година и имаше обмен на мнение с заместник председателя Жевкович и коми... комисар Бянковска, както и с господин Върнер, генерален директор на агенцията за космоса. Имаме 45 минути за този важен дебат. Давам думата на докладчика. Това е госпожа Крел. Давам думата за 3 минути. Благодаря, господин председател. Аз съм докладчица, така е. Искам да кажа, е, комисията направи едно много добро, много обширно предложение за тази стратегия. Това е добър сигнал, защото наистина политика за космоса звучи за много от нас нещо извън нашите земни проблеми, но всъщност тя е много важна за економическото развитие, за обществените процеси, така че смятам, трябва да вземем отношение като парламент към тази стратегия. Важно е да знаем какво ще правим тук. Благодаря на колегите, докладчиците, докладчиците в Сянка. Имахме вече първото си заседание. Мисля, че е добре да уточним приоритетите на, на парламента за тази стратегия. Е, говорим тук за Галилей, за Коперник. Това са нашите приоритети. Те трябва да бъдат, те трябва да бъдат приложени напълно и да бъдат развити. Това вероятно не е съвсем ясно на всички държави членки. Една, едно поколение сателити не е вечно. То трябва да бъде подновявано и за това трябва средства. С допълнителното разширяване и експанзия в космоса трябва да се погрижим и за една много скъпа тема и много важна тема, а именно какво да правим с отпадъците в космоса. Тук искам да благодаря на ЕЗА, е, която подготви много неща тук. Еза не е европейска институция, Това е организация, в която членуват европейски страни, но и не държави членки. Това е едно добро сътрудничество между Европейския съюз и тази агенция. То, то, това сътрудничество трябва да се задълбочи, защото а, обединените усилия са най-плодотворни. Освен това, важни са и въпросите за киберотбраната в космоса. Това е също част от доклада. Ключова дума. Космическа индустрия и снабдителните индустрии. Космическата индустрия всъщност е много важен фактор. Трябва да дадем на малките предприятия възможност да се включат в Галилей, в Коперник, в тези програми и да използват тези програми като бизнес модели. Трябва не опростяване на достъпа до данни, но най-вече трябва да успеем да гарантираме съгласо... съотносимостта на уредите, които приемат сигналите. Промишлеността има голям интерес тук, но ако интересът не е достатъчен, то ние като Европейски съюз трябва да кажа, че трябва да дадем стимули да поощрим този интерес и тук може би трябва да помислим за определено законодателство, но нека сме предпазливи, нека изчакаме какво може да направи най-напред бизнесът. Регионалното измерение е много важно, защото именно в регионите има възможност за приложение на тази стратегия. Е, регионите още не са видели този потенциал. Виждаме кохезионната политика. Е, тук тя може да бъде използвана за допълнителни стимули. Ключовата дума е космическата индустрия за отбраната, за защитата на тази промишленост от нелоялна конкуренция от страна на трети страни. Конкуренцията изисква да се укрепи сектора и не бива тук да ощетяваме сектора с допълнителни изисквания и гаранции. Ролята на сателитите е много важна за телекомуникацията, за далеко съобщението, за свързаността с интернета. И това е голям потенциал, особено за отдалечените региони. Така че тук трябва да помислим за съответните фреквенции, т.е. частоти. сега за бюджета – Особено в хода на цифровизацията, знаем, че ще се наложат допълнителни разходи, но тези разходи ще се изплатят. Те дават добавена стойност. За това трябва като парламент да изискаме съответния бюджет, когато преговаряме следващото многогодишна финансова рамка. Трябва ясно да кажем, че парите са необходими и ще има добро управление на разходването. За това се обръщам към комисията, към ЕСА, да допълнят правилата, да ги доуточнят, да зная и има правила, и има рамка, но те могат да бъдат доразвити. И накрая, сигурността в космоса. Трябва програмите ни да са ориентирани към гражданското общество, така е, е граждански са целите, но данните могат да бъдат използвани и в областта на отбраната и сигурността. Трябва да вземем предвид тук – че нашите космически програми могат да бъдат използвани и трябва да бъдат използвани в областта на отбраната. Благодаря. Вие се поместихте в 6 минути. Чудесно. Сега госпожа Сандер замества госпожа Кростет. Госпожа Сандер има думата. Благодаря, господин председател. А, замествам госпожа Гростет, която е в Париж, а, не може да дойде заради едно политическо заседание. Ще чета нейния текст. Първо искам да благодаря на докладчика госпожа Крел за проекто доклада, който е а, една добра, солидна основа за работа и съдържа много положителни неща. За първи път от страна на Европейската комисия имаме предложение за истинска стратегия за космоса на европейско ниво. Това е от ключово значение за Европейския съюз, защото все повече сектори са засегнати от напредъка, свързан с, косми... с космоса. Важно е да се наблегне на транссекторността на стратегията, която всъщност засяга и риболова, и земеделието, и а, отбраната. И а, напредъка в цифровите технологии, благодарение на сателитите, ще бъде всъщност много полезен за всички сектори. А, космическият сектор е от ключово значение. Именно за това Европейския съюз трябва да изиграе много активна роля, за да гарантира, независим достъп до пространството, до космоса, особено в настоящият нестабилен а, международен контекст. Именно за това нашата подкрепа трябва да бъде силна. Космическата индустрия не може да бъде оставена сама спрямо международната конкуренция. Трябва да й позволим да бъде конкурентно способна. Европа трябва да, да защитава своите собствени ракетни установки и а, също и, и а, ракетите Ариан и Веган. Трябва също да завърнем тази индустрия, да издържим в Европа, защото там има над 40 000 работни места. Трябва също да осигурим а, рентабилност на нашите а, кораби. И също трябва да а, видим и а, космодрума, който може да ни позволи да, а, да изпращаме нашите а, ракети развитието на приложенията, както и на космическите услуги, може да бъде подобрен. Малките и средни предприятия могат също а, да се улесни достъпа до данните, нещо, което на този етап не е добре развито. Относно наблюдението на емисиите въглероден диоксид. Ние приветстваме казаното от докладчика, но също нека да направим същото и за метана, както и за другите парникови газове. И в заключение има един, трябва да има един амбициозен бюджет. Този бюджет се увеличава непрекъснато по целия свят, така че ние трябва да се снабдим с нужните финансови средства, за да развием качествени програми като Коперник, Галилео и други. Инвестицията в космоса е инвестиция в бъдещето, която, за която няма да съжаляваме. Благодаря. No, for... И аз ви благодаря. Сега за ЕКАРЕ, господин Тусановски. Předsedající, chtěl bych v prvé řadě pogratulovat paní zpravodajce za skutečně velmi dobrou, výbornou zprávu. Благодаря. Искам да благодаря на докладчицата и да я поздравя за този добър доклад. Ние сме работили заедно и аз е, мисля, че това, което госпожа Крайл е направила, е много добро. Тук говорим за космическите технологии в рамките на Галилей и Коперник, в рамките на тези програми. Но комисията предлага нови неща, които са отвъд оценката на Галилей и Коперник. И госпожа Крел споменава някои от тези аспекти, е, а именно става дума за високоскоростната връзка с интернет чрез е, сателити, но тази връзка трябва да съответства на технологиите от пето поколение. Освен това, радвам се, че докладът взема предвид междинната оценка на програмите Галилей и Коперник. Обеден съм, че може да използваме синергиите от тези програми, за да гарантираме продължаването на програмата Коперник. Госпожа Крел говори за третите страни и тук трябва да подчертая, че Великобритания трябва да остане нашия най-добър, най-голям, най-надежден партньор в политиката на, за космоса. На следващо място искам да под спомена инициативата GovSatcom. Нашата политическа група предпочита междудържавно сътрудничество вместо създаването на нови европейски програми. Благодаря на докладчицата още веднъж. Благодаря, че спазвате времето. Госпожа Ван Нойхойсен. Благодаря. И аз искам да благодаря на колегата за отличната работа и за сътрудничеството. Това е отлично начало. Балансиране текста. Посочват се някои от най-важните моменти. Ако искаме да имаме успешна политика. За да имаме добър сектор, има някои изисквания, които трябва да подчертаем в доклада. Първо, все повече инвестиции в научно-изследователска и развойна дейност, съответен бюджетен ред в рамкова програма 9 за космоса. Това е важно, имайки предвид оптичните спътникови далекосъобщения, както и изследването на големи звездни купове. Нужни са научни изследвания. На следващо място трябва да правим това, което говорим. Все още купуваме данни от извън Европа. Трябва да използваме телефони, които да могат да използват Галилей, особено за работещите в Европейската комисия. Това ще е добро начало. Госпожа Крел спомена киберсигурността, Имаме нужда от подобрени стандарти. Цифровата инфраструктура е много уязвима. Всички агенции трябва да имат планове за съответни атаки от киберпространството. Ако искаме да инвестираме в пространството, имаме нужда от демократична подкрепа. И според мен една комуникационна стратегия трябва да има три стълба. Първият е увеличаване на познанията у обществеността. Хората трябва да разберат какво ще спечелят и че това е част от ежедневието им. Според мен, съобщенията за космоса трябва да бъдат по-разбираеми. След това образованието. Трябва децата да искат да станат астронавти, космонавти, защото иначе трябва да привличаме кадри от чужбина, които да работят а, при нас. И не на последно място, МСП трябва да са запознати с нашите програми. Мнозина не знаят че имат достъп до коперни. Тези три стълба трябва да бъдат подчертени в комуникационната стратегия. Много ми се иска да си сътруднича с всички. Благодаря. Благодаря. Господин Количек за... Количек, извинете, за две минути. Е, мам několik drobných poznámek. Zatím с пани Кралово mám velice... Благодаря. Имам няколко коментара. Аз работих добре с госпожа Крел, а също и дискусията с другите докладчици в Сянка беше добра. Космическата политика е много важна и искам да подчертая. си политика трябва да бъде приложена наистина на практика. На второ място, високоскоростния интернет. Той е много важен за най-отдалечените региони. На следващо място важно е, важно, важно е развитието и изследванията. Транспортът. Транспортът може да бъде поощрен неговото развитие чрез различните системи на такси и чрез различните нови технологии. Е, например, е, микровълните. Тази система е остаряла. Тя може да бъде заменена чрез приложение от Галилей и Коперник. Може да, има, може да въведем по този начин единни такси. Естествено, тук може да има разлики между държавите членки, но става дума за общата посока, в която да се отправим, ако имаме тази технология. Сега за младежите и децата. Мога да кажа, в Чахия имаме отдавна програма. Програма, започната от чешки космонавт, на, програма насочена към децата, е, програма, която, чиято цел е да се буди интереса от децата към космоса. Въпросът е обаче, до каква степен такива програми могат да вземат място в доклада? Благодаря. Господин Шафхаузер. Благодаря, господин председател. Какво да кажа? космоса всъщност е в компетенциите на държавите, такъв е случая с Франция. Ние имаме една междуправителствена, аген... междуправителствена агенция, която всъщност трябва да бъде подкрепена. Това е ЕСА. Мястото на Европа е в хармонизацията, в финансирането на тази междуправителствена организация, а не в изграждането на нови бюрократични организми, така както го видяхме с Галилей, програма, която въобще не успяваме да управляваме и която не успява да спази графика, която самия Европейски съюз изгради за нея. Трябва много внимателно също да следим проблемите с сигурността и с отбраната, това е пак в компетенцията на държавите членки. И в това отношение всеки път, когато Европа а, се намесва, всъщност а, показва не е толкова компетенции, колкото неспособност да действа. Ние си имаме суверенност, имаме си капацитет в това отношение, но данните трябва а, да бъдат също управлявани. И тук Европа не показа особено добри умения. Да, така че, когато развиваме програми за микросателити и използваме вектори, всъщност ние нищо не правим. Европа и там не е успяла да предвиди и да се подготви за новите технологии. Така че искам да кажа, че всичко, което засяга между правителствените агенции, функционира. Но всичко, което засяга федералните елементи, не функционира. Така че просто подкрепете ЕСА и нещата ще си потръгнат. Благодаря. Сега докладчика за становището в Тран Майснер. Ähm, Благодаря. Наистина бе засегнат и аспекта на транспорта но тук не става дума само за таксите по пътищата, става дума за цялостната цифровизация на транспорта. става дума за екологизирането на транспорта, за по-малко задръствания. Имам само една минута, в която искам да засегна и нещо друго, което се забравя, а именно политиката за моретата и нелегалния риболов. От сателитите може да се вижда повърхността на моретата и тук могат да се е, видят къд, види къде се случва нелегалния риболов или пък къде изобщо се провеждат нелегални дейности. Така че за развитието на океаните, за чистотата на океаните, тази политика за космоса също ще е много важна. Благодаря. А сега господин Рубих, Благодаря, господин председател. Всъщност, аз искам да кажа нещо за бъдещето на космическата политика. Е, според мен тази политика трябва да се организира по-добре, трябва да се координират действията на различните аген... агенции по-добре. Не става дума само за Галилей, Коперник и ЕСА, но какви са връзките с ЕНИСА? Мисля, че тук може да се използват по-добре синергиите. Перек също може да бъде въвлечен в цялата стратегия, трябва по-добра комуникация. Комуникация, която да е насочена и към малките и средни предприятия. Европейския институт по технологиите също може да даде своя принос за развитието на тази област. Така могат да се наложат съответните стандарти за европейския бизнес – особено приложенията на от голям мащаб са важни. Интересуваме как кластерите за интелектуалната собственост са послонени в тази област, какъв е техният статус тук и как, какво става с стандартите за европейския област, облак. Извинявайте как може да следваме, как може да проследяваме тези проекти. Те са важни за киберсигурността. Има нужда от нови стандарти тук. Според мен, е, моето обобщение е, че имаме нужда от по-добра координация на дейностите между отделните агенции. Госпожа Муди. Yes. Uh, firstly, uh, would... Благодаря. И аз искам да поздравя докладчика за отличния доклад, който е изготвила. погледнем приоритетите на Съюза в космоса, тази стратегия ще може да допълни работата, която е извършена. Нека се съсредоточа върху някои елементи, свързани с отпадъците в космоса. Това е огромен проблем, ако искаме ефикасна програма. Говорихме и за изследването на космоса за малко и в комисията не са говорили достатъчно явно по това, понеже в доклада го няма. След това ограничения бюджет с съществуващите инвестиции и бъдещите инвестиции трябва да се съсредоточим върху гражданското изследване. А що се отнася до отбраната, това трябва да са допълнителни средства, които да дойдат от държавите членки. Това трябва ясно да се запише в работата ни. Комуникационна стратегия, какво е възможно за МСП, но и вдъхновението за следващото поколение. Нещо, което е важно и което може да се развие. И накрая нещо, което се каза, да. Искам и за Обединеното кралство да участва в бъдеще в такава програма, тъй като и ние можем да допринесем нещо за тази космическа стратегия. The... Благодаря. European... Европейската програма не трябва да бъде ограничен само до Европа или само до Съюза. Трябва да продължим да си сътрудничим с Швейцария и след Брексит с Великобритания. Госпожа Майснер даде добър пример за това, колко е глобална тази тема. Господин Рубих също говори за световни стандарти и според мен е много важно да продължим да си сътрудничим и да подобряваме сътрудничество с САЩ, с Китай, с Русия, с Индия, с Япония и с други държави, които също имат космически стратегии. Благодаря, господин Илер. Благодаря и аз. Искам да поздравя докладчика, тъй като смятам, че се е справила отлично. Много благодаря за това, че сте засегнали тази тема, защото като че ли я пропускаме постоянно. Говорим за отбранителна стратегия и това разделение между отбраната и космоса. Смятам, че трябва да се помисли по този въпрос и да видим в дългосрочен план как трябва да се постъпи. Нашата космонавтика няма да успее, ако тя няма отбранителен стълб. В Юго-Источна Азия много се работи, с много инвестиции и необходими са два стълба. Трябва да видим дали този въпрос, свързан с отбраната в космоса, е добре интегриран. След това отбранителната програма трябва да видим дали може да се развие и стратегия за промишлеността. Но трябва да се запитаме къде трябва да работим повече, в коя сфера. Може да се дебатира по този въпрос. Трябва да се запитаме какви са новите отбранителни научно-изследователски програми, които могат да се разработят в сферата на космоса. Това трябва да е допълнителен стълб за стратегията на Съюза, защото засяга военната сигурност. Не може да говорим по тези въпроси, ако не можем ясно да посочим кои са отделните програми. Няма място за идеологии. Не говорим за засилване на отбраната, говорим за развитие на програми. Господин Десилва. Мерси боку, monsieur le Благодаря, господин председател. Комисията иска да благодари на докладчика госпожа Крел за доклада, който проучихме. Комисията счита, че докладът, този проект доклад, идентифицира много ясно приоритетите, които са и приоритети на комисията, кои са предизвикателствата, кои са рисковете в тази стратегия. Ясно е, че първия приоритет, който имаме е да могат европейските граждани да видят на пазара това, което вече а, е постижение на космическата политика. Това са първите признаци, първите а, постижения, които са в полза на нашата общност. И а, Европейската комисия се радва да види консенсус тук с докладчика. Ясно е, и много депутати също го посочиха, а, че трябва наистина да се приложи на практика тази стратегия и че трябва да има равновесие за прилагането и за бъдеще, като си има предвид значимостта и за цялата общност на политика. За всички е, нас има нужда да вложим повече средства и да се ангажират всички отговорни институции. Комисията иска да напомни, че има няколко такива институции отговорни за космическата политика, парламента, съвета, държавите членки, ЕСА, както и агенцията в Прага. И също нещо друго важно. Комисията вече стартира един диалог с всички институции, включително и с европейската индустрия. Искаме да има един включващ процес, както когато създавахме стратегията, за да можем да уточним приоритетите, да разясним ролята на всички, ролята на комисията, на държавите членки, на Европейската космическа агенция, на всички институции, така че накрая да имаме наистина резултати, да могат европейските граждани да се възползват от европейската конкурентност и да осигурим и за бъдеще важната роля на космическата стратегия. И това е позицията на комисията на този етап. Оставаме на ваше разположение за да отговаряме на въпроси в течение на дебата. Докладът, такъв какъвто е изготвен от госпожа Крел, е много добър доклад според комисията и идентифициращ много добре приоритетите на Европейския съюз, предизвикателствата, рисковете, включително и ключовите елементи, това, което сме направили до сега и това, което комисията иска да прави и за бъдеще. Нека да не си крием тук а, проблемите и се надяваме да имаме широка подкрепа на европейско ниво и в парламента, и в съвета, за да можем да имаме нужните средства и да отговорим на предизвикателствата, които според нас са много важни. Благодаря, господин председател. Frau Krehl, Sie haben so viel Lob bekommen, dass Sie sich bei Ihrem Schlusswort jetzt wirklich kurz fassen können. Госпожо Крел, искам да ви помоля да бъдете кратки във вашето обобщение. Да, казва госпожа Крел, аз а, ще бъда съвсем кратка. Виждам от вашите коментари, колеги, че вървим в една посока. Е, ясно е как искаме да се позиционираме. Е, бих била благодарна, ако е, допълнителните неща, които споменахте, ги излеете във вашите изменения ще бъда благодарна на такава една подкрепа и с интерес очаквам следващото заседание на докладчиците в Сянка. Благодаря. Благодаря. Нека да ви уведомя, че крайният срок за измененията е 26 април, т.е. не остава кой знае колко време. И сега последната точка от нашата програма за тази сутрин – а именно оценката на Хоризонт 2020 и а, прилагането му и вътрешната оценка. Нека да ви напомня, че имаме 372 изменения към проекто доклада и докладчиците искаха да има компромисни изменения, за да има ясно послание към комисията и заинтересованите страни. А сега имаме само 45 минути за дискусията. Това е обаче е сложен дебат. А, и причината заради това, че ни останаха само 45 минути е а, проблема, който, беше се, който бе, бехме дискутирали а, при гласуването. А сега давам думата на докладчика. Благодаря, господин председател. Пристъпвам директно. 372 изменения и моята оценка е, че е възможно да се постигне споразумение, защото повечето от тези изменения подобряват текста. Така че бихме могли да постигнем някакво споразумение. Няма да влизам в различните теми а, по различните изменения. Нека обаче да се спра на два основни елемента, където може да се получи разминаване на становищата. Общите насоки и е много важно да кажа, че е, научната общност е много удовлетворена от проекто текста и от имаме доста широко споразуменията. Нека да видим основните блокове, на които трябва да се съсредоточим. Първо, искам да кажа, че когато беше представен проект от текста, трябваше да се съсредоточим върху основни точки. Географският критерий не беше особено добре разбран, ми се струва, както и някои други. Моята идея беше да работим по а, успех, по резултатност. Много повече, отколкото а, сега. Просто трябва да помислим как отделните научно-изследователски центрове още обединят усилията си. Всичко това трябва да се вземе предвид. Що се отнася до а, въпроса за половете, има една резолюция а, от 2015 за равенството между половете и това също трябва да бъде взето предвид а, както и другите въпроси с чисто човешки характер. Трябва да увеличим конкурентоспособността на нашата економика. Това може да бъде разгледано и като економически въпрос, но също и като социален. Нещо друго. Индустрията. Участието на голямата индустрия. В Хоризонт 2020 и имаме ограничен бюджет. Той трябва да бъде използван много ефикасно. И аз смятам, че основните индустрии играят много важна роля, особено а, тук, където имаме много а, аспекти с висока добавена стойност. А, нека да не забравяме, че това води до 3% принос в БВП частният сектор участва с около 25%, докато ние имаме нужда от 65% участие. Това са двата въпроса, на които трябва да се съсредоточим. Но считаме, че можем да постигнем консенсус и съм много, много доволна да ви подкрепя. И така, очаквам коментарите на различните политически групи. Господин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 Първо, трябва да установим бюджет за наука. Предложихме 130 милиарда евро. Мисля, че това, което искаме, може да успеем да го получим от комисията, но трябва да поставим равновесие, да изградим равновесие между малки и големи научни проекти. И тук искам да имаме компромис и да запазим настоящата структура на програмата с някои упростявания. така че надявам се по този начин да постигнем още компромиси. Трябва да помислим и за социалните предизвикателства и да имаме повече синергии между програмите. Също да помислим повече за обществена подкрепа и да видим какви са критериите за успех. Очакваме компромис по темата и също очакваме и повече сътрудничество между науката и индустрията, както и научно-развойната дейност, да наблегнем повече на публично-частните партньорства, малките и средни предприятия да участват повече в проектите и също да помислим как ще ги мотивираме, как ще насърчим индустрията да го прави. Подкрепяме също отворения достъп но пък не можем да налагаме върху инду... на индустрията. А също трябва да а, не изключваме програмата за отбрана. По-голямото участие е добре дошло. Имаме а, само около 7% от фондовете, които идват в държавите членки. И ще трябва да търсим резултатност от науката. Това е най-големия ни критерий. Благодаря. Сега господин Ван Босют от ЕКАРА. Госпожа. Благодаря. Благодаря. Ние вече дискутирахме а, темата, когато говорихме конкретно за Хоризонт 2020. Но нека да ви кажа, че за в бъдеще все повече и повече ще се дискутира тази тема. Радвам се а, и оценявам свършеното от докладчика. Ние също внесохме изменения, но те са просто допълнения към много хубавата работа, която вече е осъществена от докладчика, така че благодаря на Соледа. Нека да се справя на няколко основни точки. Първото административната отговорност на европейските програми. Европейската комисия вече свърши много в тази област, но голям брой административни опростявания ам, трябва да бъдат допълнително въведени. Трябва да опростим а, бизнеса, е, процедурите за бизнеса. Смятам, че програмите трябва да бъдат лесни за прилагане, за участие. Бизнесът трябва да участва повече в Хоризонт 2020. Така че тази програма трябва да бъде ориентирана и упростена за лесен достъп от бизнеса. И трябва също все повече предприятия да се възползват от резултатите на тази програма. Това е ключов елемент. Нещо друго важно оценката в два етапа. Това е много важен инструмент, като се има предвид предишната процедура по селекция на проекти. Се, така смятам, че твърде много участници пристъпват към втората фаза. Може би трябва да сме по-селективни, по стрихни в първата фаза. И накрая относно а, превод в, а, на всичко това. Имаме нужда от а, конкретни резултати. Много от научно-развойната дейност остава в университетите. Трябва да дадем на бизнеса възможността да развива повече в тази насока. Също трябва да имаме рамка за венчевния капитал. И това засяга Европейския съвет за иновации. Това са основните точки. Искам да пожелая успех на докладчика и по работата по тези почти 400 изменения. Много работа ще има. мога да кажем на комисията какво очакваме е, от Хоризонт 2020 и бъдещите научно-развойни програми. Благодаря. А сега госпожа Вирен Коталде. Благодаря, господин председател. Благодаря. Трябва да кажа, че съм приятно изненадана от факта, че почти 400 изменения а, са внесени. Пред това означава масов интерес. А, в съответната област. Можем само да се поздравим. Едновременно с това забелязах, че измежду тези 400 изменения има много интересни идеи. Е, със сигурност можем да помислим. Такъв е случая с измененията на колегите либерали. Искам тук да подчертая, за какво всъщност е този доклад. Според мен е много важно да кажем, че тази рамкова програма трябва да бъде за научно-развойна дейност. Това е голяма добавена стойност за Европейския съюз и за всички държави членки. Не само чрез допълнителни ресурси ще постигнем подобрение в трансграничното сътрудничество. Координацията е от ключово значение за всички участници и има много критерии в това отношение. Ако погледнете рамкова програма 9, аспектите трябва да бъдат запазени. Радвам се да видя също как някои колеги са избрали да се да се включи и аспекта за географското покритие. В миналото говорихме за хоризонт 2020, че това трябва да бъде използвано като инструмент от кохезионната политика. Но сега всъщност тук има много по-дълбоки синергии, могат да се използват и структурните фондове. Всички аспекти са там но може да се направи още много, за да се запълни празнотата между а, Европейски съюз на 13, Европейски съюз на 15. А, също относно участието на индустрията, много важен факт. Тези средства не трябва просто да а, финансират основната, фундаменталната научна развойна дейност, но също и практическа такава. Тоест, комуникацията ни трябва да е насочена към пазара трябва да бъдем много практични, прагматични в нашия подход и трябва да осъзнаем, че индустрията а, счита, че бизнесът е много важен. Понякога малките и средни предприятия се възползват. А, те са всъщност тези, които са доста по-гъвкави от, от някои случаи от големите компании и това е от ключово значение. Също разглеждаме голям брой точки, свързани с данните, оценката на въздействие, така че спирам до тук и ще очаквам да се сътрудничим пак за бъдеще с докладчика, с докладчите в сянка и ще ви изпратим още препоръки за да изясним нашата позиция. Благодаря. Dalunde, e uh, <clears throat> you, the... Благодаря. Следващия оратор, господин Делунде. А, ние също от Зелените приветстваме доклада, защото считаме, че той е уравновесен, но има аспекти, на които искаме да наблегнем. Те са отразени в нашите изменения. В контекста на споразумението от Париж искаме да приоритизираме финансирането за научна дейност, свързана с климатичните изменения. Особено като сега Съединените щати най-вероятно ще а, намали, ще уреже рязко програмата за а, климатични, а, климатична научна развойна дейност а, от тях без е, ясно и сигурно финансиране, бъдещето на европейските иновации със сигурност ще бъде урязано. Също искаме всички фондове за енергийни научни изследвания, както и други, да бъдат съгласувани с Париж като споразумение за климата и устойчиви от енергийна гледна точка. Нека също да напомним на държавите членки, да спазват своите а, обещания и да работят по тази цел 3% от БВП. Нека също напомня, че две трети от а, финансирането трябва да дойде от индустрията. Благодаря. А сега господин Борели. Благодаря. Подготвяйки измененията искахме да променим целите на Хоризонт 2020 и искаме от една страна да има научно-изследователска дейност, от друга страна да има растеж. Е, в Европа все повече се увеличава пропаста между отделни региони, така че трябва да се види дали програмите, които разработваме, могат да окажат стратегическо влияние върху нашия континент – Близо сме до 2020 година, но сме много далеч от постигането на целите на тази стратегия Европа през 2020 година. Държавите, които влязаха последни в Европейския съюз, имат много ниско економическо развитие, особено малките такива държави, и те се оказват едва ли не изключени, защото системата в момента дава тласък на онези, които имат опит и така те просто засилват своето участие в програмата. Изменение 63 включва 8 параграф на доклада и то се занимава точно с този доклад, като иска по-равно разпределение и на географски принцип на ресурсите и въвеждане на минимален праг за финансиране, извинете, максимално финансиране, което може да бъде получено от определено субект за определен брой години. Следвайки този принцип, написахме и 92-ро изменение, където искаме да има увеличаване на националните контакти, за да се гарантира и на МСП адекватна подкрепа, когато могат изобщо да се кандидатират и изготвят своя проект. И приключвам с нещо, което ни е по сърце – малките и средни предприятия. Хоризонт 2020 година има конкретен инструмент, да, но според нас е нужно нещо друго. Малко да се подсили, за да има по-ясно участие. 75-то изменение говори за повече средства, които да се отделят и увеличаване експоненциално на проектите, които, макар че често минават през а, а, оценка, накрая няма да бъдат финансирани, защото няма средства. Критерия за въздействието трябва да бъде прилаган, за да може да се види дали след това ще се генерират и работни места, и средства, а не само за да привличаме рисков капитал. Нужно е новаторство. Новаторите имат нужда от нашата подкрепа. Искаме по-прозрачна оценка, за да може да привлечем участници. И когато е отхвърлено на предложение за проект, и когато е прието, трябва да има яснота. Целият процес на оценка трябва да е ясен. Само така един предприемач може да разбере какви са ограниченията му и какъв е потенциала на идеята му, за да работи в посока подобряване на идеята. Благодаря. А сега Индивидуални изказвания. Господин Елер. Най-напред искам да благодаря на докладчицата. От една страна е важно да имаме оценката на Хоризонт 2020, от друга страна е важно да имаме и позиционирането на парламента. Искам да кажа нещо за бъдещето. А трябва да помислим къде, какви ще са нашите приоритети. Не може непрекъснато да увеличаваме броя на темите, да искаме непрекъснато повече средства и да намалява в същото време участието. При седмата рамкова програма разходите за неодобрени проекти бяха на половината от това, което имахме да дадем по принцип за подкрепа на малките и средни предприятия. Ако имаме одобрение от по-малко от 10%, то това просто економически не е изгодно. Мисля, че трябва да помислим за следващата програма, дали големите предприятия трябва да, да получат 125% от подкрепа за, за развитие и, и изследване. На следващо място темата за добрите практики, за резултатите – и тук трябва да вземем предвид темите за равнопоставеността между половете, разпределението между е, държавите членки. Т.е. тази равнопоставеност също трябва да се гарантира. А когато оценяваме един проект, трябва да вземем цялата ситуация. Е, трябва да има допълнителни критерии при вземането на решение но според мен най-добрите проекти трябва да печелят. От друга страна, не бива да се крием зад резултатите, за добрите практики. Трябва да знаем, имаме много голямо предизвикателство да подкрепим жените при изследванията. Има 60 60 хиляди инженери в Европа. На този фон трябва да подкрепим жените да съвместяват по-добре професионалния и семейния живот. След няколко години професионална кариера жените се отказват именно поради причина на това, че не могат да изпълняват семейните си, и професионалните си задължения. И така връщам се отново на проектите, най-добрите проекти трябва да печелят, да няма допълнителни критерии. Сега не може да се каже, трябва да има проекти в Румъния. Не може да имаме някаква прагова стойност при проектите. Програмите са добри, но те трябва да бъдат финансирани съответно. Малките и средни предприятия трябва да бъдат подкрепени. Там има много предприятия, които работят иновативно. И именно тези иновативни технологии трябва да се подкрепят. Освен това, трябва ни решение за Брексита. Подходът може да бъде разширяване на обхвата на деветата рамкова програма. Не може да организираме изследванията си отгоре надолу, да имаме нужда от хоризонтални инструменти, от инструменти, които да вървят отдолу нагоре. Трябва да може да се адаптираме към променящото се време. Това е и добър подход за географския баланс. Не може една малка държава да чака 3-4 години, за да може да участва с една програма. Така че инструментът Fast Track, бързата процедура, е добър инструмент. Благодаря. Благодаря, господин Елер. Вие обаче говорихте само че цели 5 минути, а имахте само едно. Presidente, voglio innanzitutto apprezzare il lavoro della collega Cabezon che... Благодаря. Нека първо да а, похваля докладчика за великолепната работа и със сигурност това ще помогне много. Много е важно а, да наблегнем на Хоризонт 2020. Това е една от най-мощните програми за инвестиции а, за възстановяване на Европа. Така че наистина е важно да разблокираме пълния потенциал на програмата. Относно економически и социален а, ръст в Европа. Също считам, че трябва да започнем от там, където ни каза докладчика. Кой е оптималният баланс между а, е важните елементи? Научно-развойната дейност, да, това е важно. Говорим от 10 години по темата. Но така или иначе, от друга страна, трябва да се говори за новаторство. Новаторството е много важен елемент за европейското развитие. Тази тема е важна за нас а, и но са нужни големи ресурси. Още нещо, което искам да подчертая, както съм направила и със своите изменения, е свързано с интегрирането на университетите и индустриите. Точно това е нужно. Технологичен трансфер на нашите познания от университетите в индустрията. Програмата Хоризонт трябва да работи в тази посока. Не е ясна връзката между университетите и индустрията защото знаете колко научно-изследователска дейност има в университетите и няма пряка връзка с индустрията, за да се използва на търговско ниво а, всичко това, което е постигнато в НИРТ. Още нещо, което трябва да се изясни, е свързано с научно-следователските приоритети. Знаем много добре, че имаме различни програми, процедури на Европейската комисия. На всеки две години си дефинират програми. Трябва обаче да се чува повече гласа на парламента в тази посока. Не само с този документ, но и след това в други документи да кажем какви са нашите приоритети. Говоря, например, за застаряването. Голямата част от населението в Европа е засегнато от тази тема. Това е свързано с бъдещето, както и всички други теми, които са свързани с научно-изследователска дейност в сферата на здравето. Детския рак, детските заболявания. Ние сме длъжни, това е наше гражданско задължение да се занимаваме с научно-изследователска дейност дейност в медицината. Трябва да се насърчават също мрежи и платформи на всички институти, които са свързани с здравна дейност и научно-изследователска дейност в здравето. Трябва да се свържат всички университети в развитите страни и неразвитите страни. Ето това комисията трябва да прави, да ги координира или да ги кара да се координират, защото нашата изследователска дейност може да доведе до големи резултати. Да се сравним с САЩ, и други части на света, в сферата на здравеопазването. Сега още по-бързо, по конкретни теми. Някои аспекти, които са свързани с процедурата, но които са много важни за вас, аз ще ги цитирам съвсем накратко по име. На първо място, един колег го каза и аз съм съгласна, ние искаме и трябва да продължим да искаме с този документ от комисията, както и от всички от тези, които се занимават с подбор на проектите, на първо място предварително да кажат какви са критериите за оценка. Много често не е ясно какви са основните елементи, чувствителните елементи при оценяването. Онези, които представят проектите си, трябва да ги знаят предварително. Имат право също да знаят след това защо са включени или защо не са включени, отхвърлени се. Така ще подобрят своето качество, ще избегнат грешки. Ето това означава по-голяма прозрачност и публикуване на всички а, мотиви. А, това е задължително. Нещо друго, за това говори колегата Хелер, трябва да се разреши един проблем, който не сме разрешили до момента, нито ние, нито Европейската комисия. Има големи научно-изследователски центрове, които са свързани с междуправителствени организации. Италия, Триест, например, в, за приложна физика, имаме и други институти, но поради нашите правила те не може да се конкурират и не могат да участват. Те са като перли на европейско ниво. Трябва да се разреже този възел, който до сега не сме успели да разрежем. И на последно място, само това ще кажа председателю. Данните данните. Данните. Трябва не само да дадем достъп до данни и то широк достъп до данни, но трябва да дадем също класък за използване на тези данни, защото има огромно количество данни. Не може винаги да се започва от нула. Трябва някой да тръгне от някакви данни, така че когато има определени данни, някой да може да ги ползва. Ето това е една стълба, по която някой може да тръгне да се катери. Благодаря. Thank you, Mrs. Tuya. Now, Mrs. Moody. Благодаря, госпожа Муди. Благодаря. Аз ще бъда също кратка защото много от нещата бяха вече казани. Приветствам работата на докладчика. Докладът е много добър. Той под, подчертава работата на Европейския съюз, приносът му към Хоризонт 2020. Коментарите за добрите практики е, са важни, но ограничението на бюджета е проблем. Тук виждаме колко важно е програмата Хоризонт 2020. Беше казано колко много трябва да се направи, за да се укрепи бюджета тук. Освен това, приветствам факта за това, че докладът се спира и на равнопоставеността между половете. Благодаря. Uh, Госпожо Моди, аз също искам да кажа две думи. На първо място, нещата няма да проработят, ако държавите членки не постигнат целта от 3%. А, Европейският съюз е доста далеч от тази цел. Да, някои държави го пости... я постигат, но искам да напомня държавите членки, че е, целите трябва да се постигнат. Това на първо място и на второ място. Миналия, миналата неделя имаше световен ден световни демонстрации за науката. Аз участвах в Берлин, 20 000 човека излязоха на улицата и аз съжалявам, че има тенденция да се игнорират резултатите на научната работа от научните изследвания. Има альтернативни факти, които по някакъв начин заместват доказателствата, на които ни, дават, ни дава науката. Има много примери за това и в парламента. Искам да помоля колегите от тази комисия, ако ние не се борим за науката, то кой ще го направи? И трябва да се борим и срещу тази тенденция да се игнорират научните доказателства. И то във всички области. Благодаря. Сега комисията има думата господин Ванденберг от Главна дирекция изследвания. Благодаря. Ние сме много благодарни за дългогодишния подкрепа на парламента, подкрепата за програмата Хоризонт 2020. Вие се застъпвате и за по-голям бюджет Наистина, програмата Хоризонт 2020 е много успешна програма. Виждаме това и по реакциите на заинтересованите страни. Е, виждаме го в нашите консултации. В края на <clears throat> май ще може да покажем в наша публикация, че Хоризонт 2020 ще може да постигне своите цели. И нашата оценка стъпва на ясни данни, така ще предотвратим евентуални альтернативни факти. Тук говорим за кредити, за подкрепа на научната дейност. Затова приемаме и приветстваме доклада, приветстваме измененията които са представени. В заключение искам да кажа, че оценяваме високо това, че вие се съсредоточавате върху добрите практики, върху резултатите, това е крайъгълният камък на нашата политика в, за науката в е, ев, Европа. Хубаво е, че сме отворени към всички, към много измерения, но важното е да останем и отворени към всички е, участници. Това е важно за успеха на програмата. 50% от участниците в програмата бяха нови участници в сравнение с участниците от седмата рамкова програма. Е, заедно с вас искаме да увеличим влиянието на подкрепата, на финансирането на на научните изследвания, защото те в крайна сметка влияят много върху доброто развитие на економиката. И така имаме още няколко минути, които могат да бъдат използвани от докладчицата. Благодаря. Аз също искам да благодаря на колегите, които се изказаха по много конструктивен и интересен начин. Вижте се колко важна е тази програма за бъдещето на Европа. Искам да подчертая, че климата на нашата работа беше много добър. Всички политически групи подкрепят доклада и се надявам, че ще продължим по същия начин. Благодаря. Благодаря, казва председателят. С това приключваме нашата работа днес сутринта. Искам да ви напомня, че ще гласуваме този доклад на 29 и 30 май. Е, ще гласуваме този доклад. Благодаря. Закривам заседание.